Oui, euh, bonjour, euh, euh, mesdames et messieurs. Nous commençons aujourd'hui. Добър ден, дами и господа. Започваме днешното заседание на Комисията по бюджетен контрол. Както знаете, в програмата е изслушването относно на скорошните инициативи на комисията относно борбата срещу измамите и защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. На 26 септември 2010 година беше изпратен дневният ред на членовете на комисията и той се намира в файла с документите за това заседание. Разполагате с превод на устен превод на няколко различни езика, няма да ги изрещам. Също така членовете са осведомени, че заседанието ще бъде предавано в интернет и разполагат с различните интернет адреси, на които може да бъде поседено това заседание. Моля ви също така да имате предвид, че всеки път, когато някой от членовете на комисията активира микрофона си, камерата автоматично се насочва към съответното лице. И така преминаваме директно към изслушването в рамките на днешното изслушване което започна на 8 октомври 2012 година. Европейският комисар това с въпросите за данъчните въпроси и борбата срещу измамите господин Алгиртас Шемета направи като представене на настоящите бъдещи инициативи на комисията и неговата реч също е в файла подготвен за изслушването. Alors, je... Nous avons quatre experts qui vont participer. Четирима експерти ще вземат участие в изслушването ни днес. И давам думата на господин Джовани Кеснер, генерален директор на Европейската служба за борба с измамите или градко ОЛАФ. Господин Кеснер, имате думата. Thank you very much. Good afternoon. And thank you for... Добър ден на всички. И на непред бих искал да ви благодаря за тази възможност накратко да ви представя последните инициативи, свързани с борбата срещу измамите. Инициативите са внесени от комисията, но знам, че Европейския парламент и останалите институции също участват в тяхното разработване. Разполагам само с 10 минути. Вече ми представих. Вече сте получили в писмен вид речта ми, така че няма да я представям, това би било прекалено отекчително, ще се спра само трите основни елементи, след което ще имаме възможност да ги обсъдим. Три са основните въпроси в нашата област в момента. Това са реформата на регламента 1073 или регламентът установяващ и управляващ функционирането на ОЛАВ. работата по този регламент продължава вече от доста време и той е много важен законодателен акт, както за ОЛАФ, така и за цялостният процес на борбата срещу измамите и корупцията и различните видове злоупотреби в рамките на европейските институции, а също така и в държавите членки. Вторият въпрос – е наскоро внесената законодателна инициатива на комисията, която започна за... през февруари 2000 тази година всъщност, свързана с наказателните санкции относно измамите и злоупотребите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, законодателна инициатива, която също е от огромно значение за нас. третият въпрос е свързан с Европейската прокуратура. Както знаете, тази инициатива в, момента се изготви от комисията и се предполага, че съгласно предложение ще бъде готово през е, юни. Ще ви се спра с няколко думи на всяка една от тези три теми. Относно регламент, управляващ ОЛАФ, приветствам на скоростите решения на вашата комисия и на парламента – Колкото разбирам, това не е окончателното решение и се надявам то да бъде взето безпроблемно. за нас ще бъде добре да разполагаме възможно най-бързо с правна сигурност. Мисля, че няма нужда да ви обяснявам в какво се състои този законодателен процес, тъй като вие сте един от основните участници в него, от моя гледна точка. Чрез него ще се гарантират основните права на засегнатите лица, въпроса с продължителността на разследванията и се надявам също така и въпроса за сътрудничеството между държавите членки. За момента за нещастие няма реално действащ механизъм в тази област. Надяваме също така да този документ да доведе до по-голяма правна сигурност и опростяване на някои процедури, процедури, които вече се прилагат от облав, но по собствена инициатива и би било добре да разполагаме с съответното правно основание в регламента. Така че като цяло би било добре за Олаф и за процеса на разследване на измамите, аз самият не очаквам това да доведе до някаква съществена промяна в ефективността на разследванията. Дори напротив, бих казал, има съществено видимо и конкретно увеличаване на контрола върху нашата дейност. И това е нещо положително. Ма също така и увеличаване на броят на докладите, които трябва да изготвяме за различни институции, което също е положително. И тази част от нашата дейност непрестанно ще се увеличава. Което означава, че ние трябва да отделим съответните ресурси, включително и човешки ресурси за изготвянето на тези доклади, за организиране на заседания и т.н. От друга страна, нито една част от предложените, изменен регламент не ни позволява и не улеснява нашата роля в воденето на разследванията. може би в общата разискване на европейския бюджет може да се, се предвиди възможността ОЛАВ, както всички е, служби на Европейската комисия, всъщност са предвидени съкрещени от 2% в е, броят на персонала за едните 5 години. И да ми но от една страна ще трябва да се справим с намаляване на човешки ресурси, от друга страна ще трябва да увеличим човешките ресурси необходими за процеса на докладване. А всичко това ще доведе до намаляване на ресурсите нали, на разположение за воденето на разследванията, въпреки че упростяваме самата процедура по разследване. Има също така и други изисквания, като например провеждане на разпит или с заинтересованото лице преди затварянето на закриване, приключването на досието. Има и други процедурни проблеми, които водят до удължаване на периода на разследването. Ще добавя и още нещо. Тази година ще има 30% повече данни, които ще постъпват информацията постъпваща относно твърдения за измами. Миналата година постъпиха 1046 твърдения или осведомения за възможност за измами. И това беше исторически рекорд за нашата служба. Тази година вече са поступили над хиляда такива съобщения и се очаква до края на годината броят им да се увеличи до над 1300. И както казахме Намалява се броят на а, човешките ресурси, които разполагаме. Разполагаме се с, с а, над 1 милион средства, но аз нямам възможността да ги използвам за увеличаване на броя на служителите. А трябва тези средства се отделят за засилено административно докладване и други процедури. Така че ако трябва да направя предвиждане за а, способностите и възможности за разследване на ОЛАФ през едни няколко години, перспективите са по-скоро отрицателни. Но, от друга страна, се радваме, че регламент 1073 най-накрая ще бъде одобрен. Но все пак смятам, че би трябвало да се предвидят някои други мерки или най-малкото да няма съкръщение на персонала – надявам се да получа възможност най-малкото да запазя настоящият брой на служителите в ОЛАФ. Това, което имах да кажа по регламент 1073 и въздействието му върху способностите за разследване на ОЛАФ. По вторият точка комисията вече направи своето представене миналата седмица относно законодателната инициатива на комисията. Тя беше изготвена а, заедно с ОЛАФ и Генерална дирекция правосъдие. Става въпрос за предложение за директива за хармонизиране на наказателно-материалното право в държавите членки. и разпоредбите на съответното право по отношение на измамите, свързани с финансовите интереси на Европейския съюз. Ясно, че е недопустимо някои действия да не се смятат за престъпления в дадена държава членка или да има прекалено големи разлики в санкциите, които се налагат в отделните държави членки, защото тук става въпрос за общи интереси, става въпрос за европейски средства, не за национални средства. И когато има нарушаване на общите интереси, имаме нужда от е, отговор на общностно равнище. Имаме нужда от хармонизация, за да може престъплението да се смята за престъпление от всички държави членки. Например, конфликт на интереси при обществените поръчки не се смята за престъпление във всички държави членки, но по отношение на опасните средства то трябва да се смята за такова. Но друг се предвижда и хармонизация и а, за санкциите в държавите членки, тъй като някои от извършите престъпленията в момента се възползват от тези различия между държавите членки. Трябва да се вземат също така предвид и други разлики, като например в продължителността на съдебните преследвания, които действително са в, понякога в, в полза на извършите измамите, защото те могат да си позволят да изберат по-изгодното за тях законодателство на държава членка. Ние не можем да си позволим такъв избор. Така че има недостатъци, има пропуски, които трябва да се запълнят. Има проблеми с самото понятие за минимални санкции. Знаем, че това е понятие, което е непознато в някои държави членки, но след малко съвсем конкретно ще ви обясним за какво става въпроса. Дори и тези, това понятие да не фигурира във вашата законодателна рамка, ще ви обясним много просто и много бързо, че това е много полезна разпоредба. И накрая, тъй като предполагам, че разполагам с само още няколко години, сигурно до въпроса с Европейската прокуратура. Знаете, че създаването на тази служба е разпоредено в договор от Лисабон. И знаете, че комисар Шемета и комисар Рединг заявиха, че към средата на 2013 година комисията ще представи своето предложение. Най-вероятно ще става въпрос с регламент. И ОЛАФ и Генерална дирекция правосъдие ще са ръководните органи в, по това законодателно предложение. и няма как няма как да ви го представя само с няколко думи за 3 минути, но мога да ви кажа първо, че се надявам съвсем скоро, може би още днес, вие да ми кажете кога вашата комисия или други комисии в парламента или заедно с други комисии в парламента можем заедно да разгледаме на този предварителен етап от изготвянето на законодателното предложение. Ще се радвам да проведем обмяна на мнения относно становищата ни, вашето мнение. Това, което правим в момента, провеждаме редица от такива предварителни срещи в държавите членки, заедно с госпожа Лебая, която е генерален директор на Генерална дирекция правосъдие. С нея посетихме вече няколко от столицата на държави членки. Ще посетим още няколко през едната седмица. Става въпрос за предварителна, неофициална размяна на мнения. Разбира се, националните парламенти ще имат възможността да реагират официално след а, представянето на предложението през юни 2013 година, но въпреки това ние смятаме, че добре е да се започне с неформалните консултации още от сега. Според нас това ще бъде добро разрешение на въпросите, свързани с сътрудничеството между държавите членки, ОЛАФ, подкрепята за държавите членки от страна на ОЛАФ и препоръките, които службата ни изготвя. Знаете, че в момента ние изплащаме препоръките си на националните органи, в частност на националната прокуратура, след което те трябва отново да започнат е, целият процес на разследване от наказателна гледна точка. И в някои случаи те имат желание или не до там имат желание да го направят, в някои случаи имат възможност, в други случаи нямат тази възможност. Така че най-малкото губим време по този начин, с което не се оплаквам, просто се опитвам да опиша какво е положението. В крайна сметка провеждаме административни разследвания. А само за ваша информация, информация ще отбележа, че ние не, не можем да получаваме никаква информация, свързани с банковите сметки, например. А как мога да ръководя разследване, свързано с корупцията или с измамите, ако нямам достъпа до банковите сметки? Е, имаме някои методи. Питваме се да привлечем и да се възползваме от сътрудничество на държавите членки но всички тези проблеми ще бъдат разрешени чрез създаването на Европейската прокуратура. За да избегна всякакво объркване, ще уточня, че не става въпрос за загуба на суверенитет за държавите членки. Основната идея е прокуратурата да бъде съставена от централен орган и редица от национални прокурорски служби в държавите членки. И всички те ще работят заедно. А защо се нуждаем от тази нова служба, ако ставим на страна проблемите на ОЛАФ и проблемите с европейските разследвания в тази област? Аз лично имах възможността накратко да се изкажа по този въпрос в Комисията по организиране престъпност и корупция на Европейския парламент. Разследването на този вид престъпления, които са свързани с финансовите интереси на Европейския съюз, по своята същност са трансгранични. И ако продължаваме да се опитваме да разрешаваме тези проблеми на национално равнище с национална визия и чрез националните институции, както правим вече в продължение на два века, защото правим същото, което правихме през 19 век. Методът се е подобрил, но концепцията не е си е същата. Това е все едно да си имате любима кола от 50 години насам и редовно да я е, добре да я поддържате, да я ремонтирате, но все пак това си остава една стара кола. Това правим ние в Европейския съюз. Продължаваме да разрешаваме проблеми на национално равнище, а това са проблеми, които значително са се променили и са станали с транснационален, трансграничен характер. Говорим за престъпността, И това въжи за всички е, разследвания. Имаше и един въпрос, свързан с едно разследване в България, което мисля, че беше разглеждано и тук наскоро, по време на от изслушванията. Става въпрос за фалшиви фактури, които са използвани от някои български предприемачи. И това е случай на измама. Измама, която беше разкрита от Олаф. Но кой всъщност беше изготвил тези фактури? Германска компания. И съответно, съгласно системата от 19 век, изпратихме случаят на двете прокуратури. На българската прокуратура и на германската прокуратура. Съвсем естествено, защото разследваните се водят на национално равнище. А доказателствата са едни и същи. Става въпрос за едно и също престъпление, извършено по едно и също време, но от две лица. И сами си давате сметка, че провеждането на бе разследване е загуба на време и на възможности. Това справедливо ли е? Не, не е справедливо. Явно, че има грешка но това е нещо, което се случва всеки месец, всеки два месеца най-малкото. Същото се случва и в случаите на корупция, където измамата е свършена в една държава, платена е в трета държава и препратена в четвърта държава и оттам в пета държава чрез банкови сметки. Това се случва при изпирането на пари, например. Въпросът е кой има съдебната компетентност и също така кой води разследването на от, от страна на прокуратурата. Ако се опитвате да разследвате транснационален транснационално престъпление от национална гледна точка, със сигурност ще пропуснете някои от различните аспекти. А при воденето на национално разследване, ако искате да, продължи, да, да разследвате транснационалните аспекти, трябва да искате искане за, за, за международно сътрудничество, за да няма а, възможност за конкуренция между националните си юрисдикции. Ето защо Отговорът на този проблем, от който се нуждаем спешно, И същото въжи и за престъпленията, свързани с трафика, който по своята, съще... по своята същност е транснационален проблем в тези случаи на такива престъпления литовците или поляците трябва да се справят с този вид престъпления, след което обаче се, стиг... се намесват още три или четири други държави и се налага разделяне, така да се каже, на разследването. Това е още един пример за това колко е трудно да се разследва престъпление, което по своето естество е международно чрез отделни национални съдебни преследвания. В случай създаването на Европейската прокуратура също ще бъде един адекватен отговор. Чрез намирането на общ, е, общностен отговор на проблемите, свързани с е, трансграничните престъпления. Мисля, че вече говорих достатъчно. Ще се радвам да чуя вашите коментари и да отговоря на въпросите ви и ще се радвам, ако има възможност отново да се занимаем по-подробно с въпроса за Европейската прокуратура на друго заседание в рамките на Европейския парламент. Благодаря ви. Благодаря на господин Джованни Кеслер. А сега преминаваме директно към госпожа Яна Митермайер, която е генерален директор на офисът на Transparency International в Брюксел, която ще ни представи една външна гледна точка по въпроса.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 мадам Яна Митермайер, си да. И така давам думата на госпожа Яна Митермайер. Well, thank you very much for the introduction. Thank you very much for having... Благодаря много за уводните думи. Благодаря, че поканихте Transparency International. Тук днес много се радваме, че имаме възможност да представим външната гледна точка, гледна точка на гражданското общество по отношение на важните реформи, предложени от Европейската комисия. Нека първо да кажа, че има инициативи, които ценим много високо. Първо това, че има ново предложение за борба срещу а, измамите чрез наказателно право, нещо, което с нас е много положителна стъпка. След това а, в следващата година, през юни, ще бъде представен антикорупционния доклад на Европейската комисия. Това е много важно, защото за нас обществените поръчки са важен елемент, върху който се концентрираме и те са важни за изразходното на европейски средства на национални, национално равнище. Приветстваме също така и намерението, е, е, изразено от някои политици, да е, се се създаде Европейска прокуратура и за проследяване и конфискация на печалбите от престъпност. Всичко това може да помогне много за борбата срещу измамите и корупцията но има и някои проблемни зони. Говорим, е, разглеждаме с голям интерес възможностите за защита на, на европейските средства. Занимаваме се с различни аспекти на въпроса. Правната рамка, е, раз, прокурорските разследвания, санкциите, възстановяването а, там на средства, които са открити, но проблемите са свързани с прозрачността и с а, мониторинга и разследванията. И така инициативите покриват някои аспекти, но пропускат други. Мисля, че има нужда от допълнителни инициативи, за да се защитят напълно европейските средства. А сега да навлезем в малко повече подробности. Първо, по отношение на прозрачността. Много неправителствени организации, не само Transparency International, нееднократно настояват да има единна, всеобхватна онлайн система, в която да се публикуват а, всички данни. Не да е фрагментирана, да не да се намира на различни а, веб страници, е, управлявани от различните държави членки, просто няма причина да се фрагментира тази информация. Добре да има един вебсайт с бюджета, с ясна представа как се разпределят парите и към кого отиват. Ето, например, ако говорим за общата сълскостопанска политика, структурните фондове за идущия период, в публикацията не става ясно да не, не се е, е дават каквито да било признаци за това, че може да се изиска централизирана база данни, нито за този отрасъл, нито за останалите. И така, ние като организация от гражданското общество се сблъскваме с големи затруднения при проследяването на работата с тези средства и има места, където е, прозрачността липсва и има вратички в уредбата, които пречат на защитата на европейските средства. Но все пак не трябва само да се критикува. 80% от средствата, които се харчат държавите членки, се управляват съвместно. Говорим, разглеждаме и средствата пряко, използвани от европейските институции. Публикуваме индекс е, за прозрачност и се занимаваме с европейските средства, които отиват към развиващите се страни и и изобщо извън Европейския съюз. И установяваме, че има някои пропуски при средствата, е, които отиват при е, страните от политиката за разширяване. Кандидатки или потенциални кандидатки. По отношение на тези страни, прозрачността е оценена като доста лоша. Така че трябва да се направи нещо и така. По отношение на прозрачността, а, нека да повторя отново веднъж, за да може всички да ме чуят. Трябва ни един единствен европейски уебсайт, където се публикуват всички получатели и целият бюджет. Преди няколко години бях в Брюксел. Е, от много години настояваме за този е, уебсайт, но все още не ще са променили нещата. Има държави членки, които са подобрили прозрачността е, по отношение на собствените си бенефициенти, но няма централизирана система след това. Още нещо, което липсва. Става дума за отчетността. Отчетността е тема, която и според Европейската комисия е доста проблемна, защото системите за отчитане за различните държави членки са доста различни. И освен това, броя случаи, които се отчитат от държавите за пред Европейски съюз е твърде малко. Може би, поне по наши оценки, това е защото няма подходящи канали за докладване на случаи на измама. А, може би и защото гражданското общество не участва, не е достатъчно добре включено. Ето, например, прозрачност, Transparency International има ам, граждански центрове, където гражданите могат да се обадят в случаи ам, на корупция, но няма достатъчно добра връзка между тези центрове и европейското ниво. А има и други е, неправителствени организации, които съм сигурна предлагат подобни центрове. Има и други е, проблеми, които пречат на гражданите да докладват измами. Е, има и е, нови директиви за обществените поръчки. И тези въпроси би трябвало да се обсъдят е, при изготвянето на новите директиви. Още една важна точка е връзката между институциите и ОФЛ. ОЛАФ. Току-що чухме от господин Кеслер едно резюме за реформите в ОЛАФ и е според нас, според нашата оценка, една от добрите, един от добрите мети на реформата е засилването на правомощията на Олаф, но ще видим до какви конкретно ще, резултати ще доведе това. Това е нещо, което ние препоръчваме, това е нещо и което съветът би искал да се случи. И така, в обобщение, трябва да има по-добра защита за Гражданите, подаващи сигнали за корупция, трябва да се предоставя подкрепа за структурите на гражданското общество и да се насърчават гражданите да докладват тези случаи. След това, последното нещо, което ще спомена тук, е свързано с разследванията, които не са толкова подробно засегнати в новите инициативи и за това настояваме да се създаде е, възможно най-скоро Европейска прокуратура. в крайна сметка това е идея, която съществува доста време, просто няма достатъчно политическа воля. Поне до сега не е имало, но сме напълно съгласни с оценката на Олаф, в която се казва, че европейските трансгранични корупционни и престъпни случаи би трябвало да бъдат предмет на регионална, на регионално противодействие. И наистина бихме искали това да се случи. Е, господин Кеслер каза, че има все повече задачи, които им се, с които им се налага да се справят, но, със съжаление, капацитета за провеждане на разследвания спада. Това е сериозен въпрос. Светът е все по-глобализиран, все по-регионализиран, така че това е също важен въпрос. И така, трябва ни прокуратура, трябва да се окаже натиск на държавите членки, защото в крайна сметка, ако има ново, нов регламент нито една държава не го подкрепи, няма смисъл от това. И накрая да се включат гражданите и разследващите журналисти – тази работа и да се създадат канали, които да дават възможност те да си сътрудничат и да работят по въпроса за мониторинга, докладването и а, всички останали важни мерки с европейските средства. Благодаря много. Мерси боку, мерси, мадам Яна Митермайер. Много благослужена госпожа Яна Митермайева. А сега бих искал да дам думата на докладчик и човека, който даде инициативата за провеждането на това изслушване, господин Гейер. Изслушването се провежда по инициатива на неговата политическа група на социалите и демократите. И сега господин Янс Гейер ще ни представи своята предна точка. Ja, danke, Herr Präsident. Ähm, благодаря, господин председател. Ако ми бяхте дали думата още в самото начало, можех да поставя днешното изслушване в контекста на цялостния ни процес на работа. Имали сте своите основания да не ми дадете думата още в началото. Сигурен съм в това. Сега няма да правя изложението, което възнамерявах да направя в началото. Веднага ще премина към въпроси към гостуващите ни експерти. Господин генерален директор Кеслер, косвено заявихте, че една от целите заложени тук в Комисията по бюджетен контрол, а именно осигуряването на повече човешки ресурси за провеждането на разследвания, вероятно ще се окаже във ваш ущърп. Или по-точно, че нашето изискване за по-активно докладване от ваша страна ще се окаже във ваш ущърп, тъй като не разполагате с достатъчен персонал. Но ние не изискваме от вас допълнителни доклади, защото ни е скучно и искаме да увеличим планините от хартия върху бюрата си, а защото искаме да повишим ефективността на работата на ОЛАФ. Заявихте също така, че Имате големи очаквания във връзка с Европейската прокуратура. Високи са и нашите очаквания днешното изслушване от правна точка за по-нататъчната ни работа. Искаме да разберем какви точно са проблемите и как според вас следва да ги разрешим. Дадохте много добри примери за това колко време се губи, ако мерки се предприемат на ниво държави членки. Ако мерки се предприемат само на ниво държави членки, то реално няма наказателно преследване. Понякога дори липсва воля от страна на националните прокуратури за възбуждане на наказателно преследване. Това са проблемите, на които трябва да се посветим днес – и въпросът ми е следният. Какви според вас следва да са компетенциите на Европейската прокуратура? Ако ни кажете какви следва да са според вас, то ще се опитаме тук в комисията да ги наложим. Опитахме се да наложим по-широки правомощия за достъпа до банкови сметки, до информация за банкови сметки, например. Така че бих искал да ни изложите какви според нас следва да са компетенциите на Европейската прокуратура. Това ще е много полезно за по-нататъчната работа на комисията ни. Въпрос към госпожа Митермайер. Споменахте, че трябва да се създаде обща страница в интернет. Ще отчетем това ваше предложение в по-нататъчната си работа. Посочихте също, че е трудно да се търси информация, тъй като са прекалено разнородни административните процедури на ниво Европейски съюз когато има няколко бенефициенти на европейски средства по един и същи проект или когато, например, както по програмата Интеррек, има повече от един партньор, той има и затруднения с достъпа до информация, което не е добре. Сътрудничество с държавите членки. Специално си отбелязах казаното от вас. Ще ви поставя същия въпрос, като въпроса, който отправих към господин Кеслер. Какво според вас следва да може да предприеме Европейската прокуратура? С какви компетенции следва да разполага, за да може ефективно да се бори с корупцията и измамите с трансграничен елемент. Можете да сте по-свободна в изказването си в сравнение с господин Кеслер. Той е ръководител на независим орган, но се води от политически съображения. Председателят Благодаря на господин Гайер. В самото начало на заседанието не ви дадох думата, но не умишлено, а тъй като <clears throat> просто допуснах техническа грешка, за което ви моля да ме извините. Започваме разискванията. Първият ни оратор е госпожа Гресли. Имате думата. Благодаря. Идеята на колегата Гайер да се проведе днешното изслушване бе особено добра, според мен. Преди лятната почивка комисията излезе с въпросното предложение за регламент, което според мен е революционно. Вече от десетилетия се наблюдава едно и също положение. Положение, което е неприемливо. Съгласно предложението за регламент, следва да се въведе единен за целия Европейски съюз състав на определени престъпления, което ще даде възможности за уеднаквяване на наказателното преследване. Това според мен е една чудесна идея. Но преговорите с държавите членки ще са особено трудни. Виждаме какво прави в момента съветът, за да предотврати осъществяването на основната идея на регламента колеги, не мисля, че сме достатъчно категорични. Дори мисля, че сме мекошави. Трябва да направим така, че онези, които прибягват до измами и корупция, повече да не могат да получават средства от бюджета на Европейския съюз. И ако въведем подобна разпоредба, то мисля, че държавите членки доста бързичко ще осъществят всичките ни предложения от последните години доклада на Олаф от 2011 година за първ път се съдържат статистически данни за това, колко сигнали се подават от страна на държавите членки. Сигнали за корупция и измами. Има някои държави, в които изобщо няма такива сигнали, като Малта, Латвия, Литва, Кипър, в Кипър има сигнал за един случай всъщност, в Словения за два. В други държави стоеността е 10%, като например в Унгария, или под 40%, като например в България. 20% е стоеността за Полша. Би трябвало обаче тази стойност да е над 50%. Средната стойност е 46% съгласно статистиката на ОЛАФ. Господин генерален директор, не съм съгласна с вас за това, че нищо няма да бъде постигнато след приемането на това предложение за регламент. Мисля, че провеждането на годишни срещи с съвета ще бъде една много полезна мярка. Вие сравнително скоро сте в Брюксел, но ние сме по-отдавна тук. Знаем как се водят преговорите с съвета. И ако има възможност за подобни срещи, то ние със сигурност ще се възползваме от тях. През първата година съм сигурна, че съветът няма да е особено вълдушевен. От втората година обаче позицията му ще започне да се променя и окончателна промяна ще се постигне най-вече на третата година. Мисля, че комисията отчете всичко това по време на работата си по новия регламент за ОЛАФ. И не мисля, че трябва да сме толкова песимистични, колкото сте вие. Не мисля, че от този регламент няма да проистече нищо. Европейската прокуратура, като имам предвид как се движим във времето, не мисля, че можем да постигнем нещо в скоро време на ниво съвет. Реформата на Олаф отне цели 8 години. И онези, които в момента работят по създаването на Европейска прокуратура, ще трябва да проявят доста голямо търпение. Ще трябва да отделим още най-малко 5 години. Мисля, че в момента трябва много ефективно да работим по регламента за Олаф и да се опитаме да извлечем максималното от него. Още няколко думи по критиката, която изказахте. В Олаф се правят немалко грешки. Опитахме се през изминалите години да си извлечем съответните полки, като се позовахме и на съдебната практика на Европейския съд. Той е постановил поне 10 решения по въпроса. Чудя се, че до момента нито един генерален директор на Олаф не си е подал оставката, като се има предвид критиката, която се отправя към работата на службата. Не можем да си затворим очите пред грешките, които се допускат в ОЛАФ. Смятам, че настоящото предложение за регламент е много добро. То ще има много благоприятно въздействие върху ОЛАФ, тъй като ще увеличи прозрачността и ефективността на работата му. Вече почти 8 години се работи по тази реформа и мисля, че тя ни отвежда в правилната посока. Всички изменения, които са внесени по доклада и измененията, които се предвиждат към действащия регламент, са много добре обмислени. Те са много подробно обсъдени и с представителите на ОЛАФ. Ще поставя няколко въпроса. Първо, на господин генералния директор, който ни описа случая, в който са били замесени България и Румъния. Какъв е резултатът в крайна сметка? В... Какви присъди са били постановени в двете страни? Няколко думи за статистиката. Заявихте, че ще се увеличи натоварването ви, тъй като ще се увеличи броят на сигналите. Но доколкото знам, преди около една-две години, през 2011 година по-точно, броят на сигналите е намалял с 35%. Към момента броят на сигналите се е уравновесил, нормализирал в сравнение с 2011 година, така че натовареността ви не би трябвало да е толкова висока. Въпрос към госпожа Митермайер. Напълно сте права, че през изминалите години не постигнахме добри резултати във връзка с бенефициентите. През 2007 година за първи път бяха публикувани предоставените субсидии. направихте предложение за създаването на общ Европейския съюз сайт. Не веднъж сме излизали с такова предложение. Но става въпрос за това дали информацията, която трябва да се подава, да е правно вързваща. Дали да е задължително за всички да подават информация към този сайт. Не веднъж сме създавали системи за събиране на информация, които след това просто сме погребвали – поради неефективно събиране на данни. Как според вас можем да се справим с този проблем? И въпрос към господин генералния директор за сътрудничеството с държавите членки. Как можем да допринесем за действителното установяване на такова сътрудничество, така че да се подобри процеса на подаване на данни към ОЛАВ от страна на държавите членки? на вид. Е, много ви благодаря, госпожа Кресле. Давам думата на господин Корнелис де Йонг. Благодаря ви, господин председател. Аз също бих искал да благодаря на двамата изказали се пред нас експерти. Аз имах възможността да разисквам неофициално предложението на комисията. И тук всъщност днес обсъждаме инициатива на комисията относно наказателната наказателноправният ред в разследването на измамите, както и инициативата за създаване на Европейска прокуратура. Аз лично смятам, че има прекалено много объркване в момента. Европейският прокуратура е решение и инициатива по-скоро от политически характер, докато предложението свързано с наказателното право е по-скоро от технически и процесуален характер. И затова при работа си по тези две досиета тук в нашата комисия трябва да внимаваме да не ги смесваме. Да започнем с директивата. Нееднократно обсъждахме въпроса с правното основание, т.е. член 325.4 от договор за функциониране на Европейския съюз. А, според нас трябваше да използваме разпоредба 381.2, но беше избрано друга основа 53.4, защото се заяви, че това е лекс специалис или специфична законодателство. Но аз лично имам бих представил друг довод, а именно методите за прилагане трябва да се разглеждат съгласно член 83, а не обратното. Бих искал да чуя какво е мнението на Олов по този въпрос. Второ, ако дадена държава членка приложи на практика този текст и се въведе престъплението измама с европейски средства. Обикновено става въпрос за, за проекти, по които има и общностно съфинансиране, и национално финансиране. Така че въпросът ми е, кои точно престъпления ще попадат в а, рамките на тази нова директива? Само европейските средства или и средствата по проектите с, с, с смесено финансиране? Ние бихме искали текста да засяга и двата вида кредитиране. Въпросът ми е защо комисията се съсредоточава само върху финансовите интереси на Европейския съюз, при положение, че в повечето случаи има и европейско и национално финансиране за едни и същи проекти. Тоест, според мен в случаите на съвместно финансиране няма значение кои средства идват по европейски програми, кои идват от националното финансиране нещата трябва да се разглеждат по-общо. Сметам също така, че държавите членки трябва да участват в този общностен характер и за това трябва да се опитат да намерят обща основа чрез член 83. А относно минималните санкции, в това предложение се правят редица се предлагат редици разпоредби. И аз разбирам, че в някои държави членки има различни предвидени санкции или различни срокове на давност. И разбирам желанието за хармонизиране, но в наказателното право за първи път в историята на европейското наказателно право ще се предвиди подобна разпоредба и не съм сигурен дали ще бъде достатъчно да имаме само едно законодателно предложение. Според мен е по-добре първо да се проведе дискусия с Европейски парламент и с съвета относно самото понятие и самият принцип на минималните санкции. Не казвам, че сме против, казвам просто, че това е предложение, което трябва да се обсъди по-задълбочено. А сега се обръщам към госпожа Митермайя с следният въпрос. Как според вас инструментът, който вие предлагате, ще се впише в рамката на международното право? Мисля, че трябва да разгледате приложението и функционирането на предложен от вас инструмент в една по-обща рамка, надхвърляща Европейския съюз. Защото знам, че Европейския съюз и държавите членки на Европейския съюз имат международно правни ангажименти. Още един коментар относно ОЛАВ. Миналата седмица проведохме доста разгощено разискване и по време на това разискване, без да искам да притеснявам колегите от ОЛАВ, ги помолих да анализират как може възможно най-добре да се освоят средствата в рамките на програмата Херкулес. Смятам, че ако не можем да намерим по-добра методи за повишаване ефективността на разследванията на ОЛАФ, ако не можем да повишим това, което вече, ефективността на вече предвидените разследвания, как можем да предвиждаме увеличаване на средствата или отпускаме средства за нови програми. А сега по въпроса за Европейската прокуратура, трябва да разгледаме предложението на комисията. Много лесно да кажем, че това е единственото възможно решение. Според мен обаче има различни възможности и различни модели, които трябва да бъдат разгледани. Въпросът е дали мобилната прокуратура наистина има добавена, би имала добавена стойност. Ако създадем един вид европейско ФБР, да, тогава би било имало добавена стойност. Но ако няма сътрудничество, истинско сътрудничество с националните прокуратури, е прекалено лесно да заявим, че Европейската прокуратура ще бъде идеалното решение. Всичко зависи от конкретното устройство на тази служба. Държа също така да отбележа, че националните прокуратури като цяло са против създаването на тази Европейска прокуратура. Така че аз наистина се питам, защо те самите не се интересуват от създаването на подобна служба? Защо ОЛАФ и Transparency International се интересуват от тази възможност, но не и националните прокуратури? Мерси, мерси Де Йонг. Благодаря, господин Де Йонг. Давам думата на господин Теодоровски Рагакис. Thank you, Mr. President. Uh, I would like... Благодаря, господин председател. Нека първо да се извиня. Имах... Е, докладчик в сянка съм в друга комисия, която работи в момента и затова нямаше как да присъствам още от началото на днешното заседание. Нека първо да кажа, че измамите и корупцията са много по-широко разпространени, отколкото изобщо си смеем да а, си помислим. Това е нещо, което е много важно. За всички области за поли... на политиката и за фискалната политика. Не можем да и за економическата политика. Не можем да говорим за фискална, обща фискална политика, ако нещата се третират различно. Необходим ни е и а, е, антикорупционен съюз, а, е, за да може фискалният съюз да заработи. Знаем от Transparency International – и по-конкретно от доклада за подкупването на представители на държавните власти в, в, в държавите членки. Става дума за напрочване на общественото мнение. Задава се въпрос на хората. Дава ли сте подкуп на представител на властите в своята държава? И се казва, че има много отрасли, и региони и страни, където се подкупват представители на властите. И е очевидно, че ако има подкупи в митниците, това се отразява на финансовите интереси на Европейския съюз. Не мисля, че който и да било си представя, че ако някой вземе подкуп, когато става дума за използването на пари на дънакоплаците, същия човек после ще се поколебае да направи точно същото, когато се използват парите на всички европейски дънакоплаци. Много по-лесно е даже да се пръскат тези пари. И за това бих искал да науча малко повече от Transparency International за този тип проучвания на общественото мнение. Конкретни неща, защото тук не говорим за представите за корупция, говорим за действителната корупция. Тук говорим за древна корупция, която спокойно хората съобщават на интервюиращия. Или лично, или по телефона. Така че това са неща, които за хората въобще не е проблем да, да ги споменат. И така въпросът е, намерили ли сте начин да свържете този тип а, а, данни с а, харченето на европейските средства и, или пък да измерите какво е въздействието върху европейските средства? Защото, честно казано, а, ако въобще успеем да уловим някоя риба в морето на корупцията, това е пълна случайност. Толкова, не, толкова лоши са ни мрежите. След това, към господин Кеслер. Колко проучвания на Олаф се правят по собствена инициатива на Олаф и колко се правят, защото а, е, има подаден сигнал. Защото в тази комисия сме осъждали този въпрос и по-рано. Да кажем, ако 90% от нашите разследвания се правят, защото има подадени сигнали, това означава, че ако има една корумпирана система, която кара хората да си затварят устата, тогава няма как да задейства европейската намеса. В общи линии, ако е, трябва поне 50% от разследващия капацитет на Олаф да бъде насочен към области, където няма подаден сигнал, просто се прави проверка и тогава не можем да обясним на хората достатъчно легитимно, че няма проблеми. Има натиск върху много държави членки или защото те участват във всичко това, или защото се режат бюджетите и трябва да се поддържат безработните. Така че това е момента, в който борбата срещу корупцията е много по-силен фактор за европейските граждани от, от обикновено, поради този, тази липса на средства. Така че Това трябва да се има предвид. Сега по отношение на някакво европейско ФБР. Американското ФБР доста успешно успява да се бори с корупцията и организираната престъпност през последните поне 90 години. Така че това си струва да се обсъди. Едно такова предложение си струва да се обсъди. Свършвам. Извинявам се, ако говоря твърде дълго, но все пак това трябва да се вземе предвид и също така докладите на Организацията за економическо сътрудничество и развитие за чуждестранните представители. Оказва се, че има много подкопи, които се дават за представители на властите на чужди страни в съответна държава, което не се преследва. А този тип подкопи на практика подкопават усилията, които се подлагат в страните иначе за борбата срещу корупцията. Въобще, ако хора, ако страните, които се справят добре, не налагат правилата върху своите служители, как можем да очакваме това да се случва там, където има редовни капани? Благодаря. От Благодаря, господин с Думата има госпожа Боб Рубик, след което госпожа Амелия Андерсдоттер. Ja, recht herzlichen Dank. Äh, mich würde in dieser Frage... Благодаря. Въпросът ми е какви мерки за превенция могат да бъдат предприяти? Предвиждаме такива мерки в законодателството за данъка върху добавената стойност. Арабските емирати в момента се създават зони свободни от данъчно облагане. Там могат да се извършват редица дейности, които са напълно освободени от данъчно облагане. Оказва ли това някакво въздействие върху контрола върху измамите? Какво се предприема? Мадам Амелия Андерс, доктор, си Благодаря, господин Рубик. Госпожа Амелия Андерс, доктор. Благодаря на госпожа Митермайер за изложението им. Зелен... Групата на зелените подкрепя изложеното от нея. Имам въпрос към представителя на Олаф във връзка с контрабандата най-вече на тютюневи изделия. Информацията на Световната здравна организация показва, че контрабандата на стоки води до пускането на пазара на некачествени стоки, които са заплаха за общественото здраве. В моята група работихме по въпроса за контрабандата на тютюневи изделия. Работихме върху определението на фалшиви цигари, както и по въпроса за санкциите решихме, че би следвало да се предприемат кампании по-скоро за борба срещу фалшифицирането, а не срещу контрабандата. Според Олаф, какъв ще е ефектът от смесването на различните мерки, мерки срещу контрабандата, мерки срещу фалшифицирането, мерки в областта на данъчното облагане на общественото здраве и защитата на потребителите. Как ще се отрази смесването на всички тези мерки върху ефективната борба с контрабандата на границите на Европейския съюз? E, mm, je vais demander monsieur mm, Giovanni Kessler de répondre. Ще моля господин Джованни Кеслер да отговори на зададените към него въпроси, както и госпожа Яна Митермайер. Първият въпрос към господин Кеслер беше следният. Въпросът е зададен от докладчика господин Янс Гайер – Според вас а... какви ще бъдат правомощията на Европейската прокуратура? Thank you, Mr. President. And thank you, all of you, for the questions. Uh... Господин Кеслер, благодаря, господин председател. Благодаря ви и за поставените въпроси. Ще започна с множеството въпроси поставени във връзка с Европейската прокуратура. Имах 10 минути за изказване, мисля, че говорих обаче 20 минути и исках да се спра върху много области. Затова моля да ме извините, че се спрях върху много важния въпрос за Европейската прокуратура в рамките само на 3 минути. но предстои ни е, отделно разискване по този въпрос. Правомощията на Европейската прокуратура. Все още се намираме на предварителен етап на работа, така че не са били взети окончателни решения за компетенциите на тази структура. Съгласно договорите, тя ще разполага вероятно с компетенции по отношение на престъпления в ущърп на финансовите интереси на Съюза. Такива са компетенциите по настоящем на ОЛАФ. Подобни престъпления са и предмет на директивата, за която говорихме току-що. Директивата за хармонизирането на наказателно-правните разпоредби в Европейския съюз. Комисията излезе през юли с предложение за такава директива. Както знаете, съгласно договорите, на следващ етап – и със съгласието на всички държави и членки на Европейската прокуратура могат да бъдат вменени допълнителни правомощия. Но тази възможност се предвижда едва на следващ етап. Първоначално Европейската прокуратура ще разполага единствено с правомощия по отношение на престъпления от рода на контрабанда, измама и корупция, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. С това не ви казвам нищо ново, но въпреки това създаването на тази структура ще бъде голяма крачка напред. Някои от вас, и извинете, че не мога да ви опомена поименно, попитаха какъв модел ще се прилага. Разбира се, моделът ще е от особено голямо значение. Проведохме срещи с компетентните органи на държавите членки и с главните прокурори на всички държави членки на Европейския съюз. Срещата с главните прокурори се проведе миналата година тук в Брюксел. Такива срещи са били провеждани неведнъж. Това бяха срещи на двустранна основа. Не съм толкова песимистичен като господин Де Йонг. Предполагам, че националните прокуратури ще ни подкрепят. Моделът предвижда създаването на централна структура и на национални специализирани прокуратури за борба с корупцията. Централната структура и специализираните национални прокуратури ще си взаимодействат специализираните национални прокуратури ще са структури към националните прокуратури, но когато работят по деяния в ущърп на финансовите интереси на Съюза, те ще си сътрудничат с централната структура на ниво Европейска прокуратура. мерките, които ще предприемат тези прокуратури, ще пораждат действие на цялата територия на Европейския съюз. И това ще е много по-ефективен модел в сравнение с настоящия разпокъсан, разнороден модел. Това е всичко, което мога да ви кажа за момента но много би ми се искало да проведем отделно разискване само по този въпрос. Може би преди официалното представяне на предложението през юни. Готов съм по всяко време преди юни да проведа такова разискване с вас. Същото въжи и за госпожа Лебай. Регламент 1073 аз съм оптимистичен във връзка с това предложение за регламент. Настъпил е моментът то да бъде прието. Приветствам това предложение. То ще допринесе за повишаване на прозрачността на нашата работа. От 1 февруари тази година Приведохме процедурите си в съответствие с предложението. Когато то влезе в сила, аз няма почти какво да има да променям, тъй като, както казах, вече сме привели процедурите си в съответствие с регламента. Говорих за редица фактори, които ще се отразят върху работата ни, като увеличаването на броя на сигналите, увеличаване с почти 30%, съкръщаване на човешките ресурси. Дори да ми се предоставят допълнителни средства, няма да мога да ги вложа в допълнителни човешки ресурси. Ще се увеличат задълженията ни за докладване, без обаче да ни се вменят допълнителни правомощия за разследване. Темата на днешното ми и изказване са последиците от инициативите на комисията за работата на ОЛАФ. Аз ви изредих редица фактори, които като ги разгледам съвкупно, ме навеждат на мисълта, че може да окажат много голямо влияние върху работата ни, то отрицателно. Ще се увеличи броят на подаваните сигнали, ще имаме повече административни задължения, ще се съкрати броят на човешките ни ресурси. И това няма да допринесе за качеството на разследванията ни. Някой от вас заяв... попита как може да се увеличава броят на подаваните от нас сигнали при положение, че уведомленията по Конвенцията за защита на финансовите интереси на европейските общности намаляват. Но става дума за две различни неща. Всяка година държавите членки подават сигнали за подозрения в измама или нередности. Ние събираме тези данни и се опитваме да уеднаквим критериите но това няма нищо общо с капацитета ни за разследване. Става дума за сигнали, подавани от държавите членки по подозрения в измама или нередности. По тези случаи се работи на национално ниво. Когато говоря, че се повишава броят на подаваните към нас сигнали по подозрения в корупция и измами, Имам предвид сигналите, които се подават от институции на Европейския съюз, от компетентните органи на държавите членки, например полицейски, одитни, съдебни органи и органи на централно управление. Това са сигнали, възоснова на които ние откриваме разследване. С подобни сигнали имам предвид и частни субекти, подаващи информация към нас. Било то частни дружества или физически лица на територията на Европейския съюз. Това са сигналите, които имам предвид. Всяка година те се увеличават. Тази година се увеличиха с 30%, което никак не е малко – това увеличение говори добре за Олаф, говори добре за популярността на нашата работа, както и за доверието към нас. Извършваме задълбочен анализ на тези сигнали и изготвяме съответните доклади. Институциите подават по-малък брой сигнали в сравнение с частните субекти. Това е доста показателно. Ще извършим анализ и ще изготвим доклада. Но има разлика между сигналите, които подават държавите членки по случаи, които се разглеждат на национално равнище и сигналите, които се предават пряко към ОЛАФ. Понякога дори гражданите може да нямат доверие към националните органи, може да имат по-голямо доверие към нас и тогава ни подават сигнали. А не рядко и компетентните национални органи сигнализират на ОЛАФ, че нямат достатъчни ресурси, достатъчни правомощия за работа по даден случай – тогава се обръщат към нас с молба ние да предприемем действия. И като се има предвид това, трябва да се засили сътрудничеството с националните органи и с институциите. Господин Скилакакис попита защо Олаф предприема толкова малък брой разследвания по собствена инициатива. Съгласно регламент 1073, Олаф следва да открие разследване, ако разполага с достатъчно основателни подозрения. И ако се придържам стриктно към тази разпоредба, то на практика никога не бих открил разследване. Съгласно новото предложение, предложението за изменение на регламент 1073, формулировката е променена. Съгласно новата редакция, следва да открием разследване само ако имаме достатъчни подозрения. Това е по-добра основа за работата ни. Но вече ви казах, че се увеличават сигналите подавани към нас. Същевременно се предвижда да се намалят човешките ни ресурси. От 1 февруари насам можем да дадем отговор за това дали ще открием разследване или не в рамките на два месеца. Преди 1 февруари тази година етапът на подбор на случаите, по които да открием разследване, ни отнемаше до 6 месеца. Към момента този срок е 2 месеца т.е. сравнително се е съкратил. Инвестирахме много ресурси в упростяването и рационализирането на процедурите. разполагам и с служители, които да могат да издирват информация. И в най-смелите си мечти не съм си помислял, че ще вляза в ролята на Едгар Хувър за Европейския съюз. Не съм такъв човек, но има и други причини. Нямам достатъчно сътрудници, нямам нито правното основание, нито достатъчни правомощия, за да вляза в подобна роля. Ако можете да ми кажете как да вляза в ролята на Едгар Хувър, като ръководител на Европейско ФБР, с удоволствие ще го направя. Но в момента нямам такава възможност. Не мога дори да получа информация за банковата сметка на лице, спрямо което сме открили разследване. Не мога да приложа една толкова простичка мярка като тази. Така или иначе, откриваме разследвания по собствена инициатива, ако имаме подозрение, че на национално равнище няма вероятност да бъде открито такова разследване. Понякога получаваме информация и от вас под формата на въпроси на Европейския парламент. Правим проверка на национално равнище и ако видим, че не е открито разследване, откриваме разследване по собствена инициатива. Но като се има предвид действащото правно основание, като се имат предвид ресурсите, с които разполагаме, то нямаме възможности за нещо повече. А ако Олаф работи ефективно, а ние се опитваме да работим ефективно, ако можем в рамките на разумен срок да дадем отговор за това дали ще открием разследване или не, при все, че разполагаме с по-малко човешки ресурси, ако институциите гледат на нас не като на проблем, а като на възможност, като на ресурс, то тогава ще разполагаме с повече информация. Имам предвид не в количествено, а в качествено отношение. Ще разполагаме с по-добра информация. Борбата срещу корупцията и измамите на ниво държави членки и на ниво институции на Европейския съюз е въпрос на сътрудничество – не става дума за това Олаф да шпионира държавите членки, да шпионира институциите. Борбата с корупцията и измамите е въпрос от общ интерес за държавите членки и за институциите на Европейския съюз. С други думи, те трябва да си сътрудничат с ОЛАФ. Ние имаме правомощия за откриване на разследване, но за да открием разследване, трябва да получим сигнал. И тук трябва да се намесят институциите и държавите членки. Мисля, че ако всички се обединим около тази цел, то ще постигнем и добри резултати от работата си. Няколко думи за директивата за материално-правните норми на наказателното право. И член 325 алинея 4 като правно основание. Това ще бъде обсъдено с правните служби, но трябва да вземем предвид и договора от Лисабон. Няма някакви разлики в сравнение с конвенцията от 1995 година, конвенцията за защита на финансовите интереси на европейските общности. Но процедурите, предвидени по тази конвенция, в момента просто се привеждат в съответствие с договора от Лисабон, съгласно който защитата на финансовите интереси на Европейския съюз – вече не е правомощие по третия стълб, а правомощие на Европейския съюз. Тоест, всяка държава членка трябва да поеме съответен ангажимент. Няма да се впускам в подробности за правното основание, но е добре то да се обсъди Договорът от Лисабон има последици за областта на правосъдието. Не сме свикнали правомощията в областта на правосъдието да се упражняват на ниво Европейски съюз. А именно това предвижда договорът от Лисабон. По въпроса на господин Де Йонг за минималните санкции. Нека всички бъдем внимателни. Никога не сме изисквали постановяването на минимален размер на наказанието. Може би от тук проистича някакво недоразумение. Винаги сме говорили за минималните санкции, така както са предвидени в закона. А в зависимост от това какво постанови съдът, може дори да се слезе под този прак, който е предвиден в закона. Когато става дума за средства от бюджета на Европейския съюз, не за средства от националните бюджети, то като че ли всички извършители си приличат. Търсят унази държава, в която размерът на наказанието може да падне под минималния прак. Ние предлагаме минималният прак да е 6 месеца. Нищо революционно няма в това предложение. То е лесно осъществимо. И последния въпрос от представителя на групата на зелените. Не мисля, че смесваме контрабандата на цигари с фалшифицирането на цигари. Задачата ни не е да защитаваме търговските интереси на Съюза, които естествено, също са важни и трябва да бъдат съблюдавани. Но ние разполагаме с други правомощия. Правомощия за защита на финансовите интереси на Съюза. А както контрабандата, така и фалшифицирането са в ущърп на финансовите интереси на Съюза. Споменахте тютюневите изделия. Да, признаваме, че тук има връзка между контрабандата и фалшифицирането. Контрабандният внос на цигари може да е внос на of big brands, на фалшифицирани цигари. Може контрабандно да бъдат внасяни и законно произведени цигари от големи производители. Това са две различни и възможни хипотези. Контрабанден внос на цигари, като не се плаща мито. Това е първата възможност. Второ, контрабанден внос на фалшифицирани цигари на големи производители и третата възможност е контрабанден внос на фалшифицирани цигари, които не са известни марки. Благодаря ви, господин Кеслер. Имаше два конкретни въпроса на госпожа Гресли и на господин Де Йонг. Не, въпрос на госпожа Гресли беше каква беше присъдата в случай с корупцията в Германия и в България. А господин Де Йонг попита какво е отношението с измамите, свързани с, с, случаите на корупция, когато има съвместно европейско и национално финансиране. Какъв е вашия подход? Да, първо на въпроси на госпожа Гресне. като прочетох доклада от изслушването ви, а и по принцип е известен факт, че лицата извършили престъплението в Германия бяха осъдени преди няколко години в Германия. А разследваното в България лице беше осъдено на 12 години и лишавано свобода за различни престъпления от първо институционал, първият, на първа инстанция в България, но, се, но наскоро присъдата беше отменена от, на втора инстанция, но случаят все още не е приключил, тъй като вероятно ще стигне до касационния съд. Ще ви държа в течение на развитието на този случай. Но този пример е от миналата седмица. Всъщност няма значение дали става въпрос за България или с Германия. Случаите и примерите са многобройни. Надявам се все пак да отговорих на зададения ми въпрос. А всъщност това не е нищо ново. И нищо няма да се промени с директивата. Става въпрос за правомощията на ОЛАФ. Ако 1% от дадена обществена поръчка идва от европейски средства, то тогава ОЛАФ е компетентен. Ако няма финансиране по европейски средства, ОЛАФ няма правомощия. Същото ще въжи и за Европейската прокуратура. Същото ще въжи и за прилагането на директивата. Ако директивата за материалното право бъде приета, както се надявам да да стане. И ако има случай на корупция при тръжна процедура, където не са заместни финансови интереси на Европейския съюз, случая ще се разрешава изключително и само от наказателният съд на съответната държава членка. Ако обаче има дори 1% или 0,1% европейска средства, случаят ще се разглежда от Националният съд и националното законодателство, но съгласувано с Европейската прокуратура. Тоест може да има едно и също престъпление, което да има различни последствия в което се съвсем обяснимо, защото може да има различни последствия в съответната държава. И положението е много подобно в момента. Днес, съгласно ангажименти поети по една конвенция, всяка държава членка трябва да транспонират националното си законодателство понятието за престъпление срещу финансови интереси на Европейския съюз. В Италия има такава разпоредба, т.е. имаме традиционното понятие престъплението измама и има също така престъплението по член 640, което е измама с европейски средства. в цялата идея няма нищо революционно всъщност. Тя е напълно справедлива. Тук става въпрос за различни интереси, различно равнище на интересите. И ако интересите са на европейско равнище, тогава се нуждаем, ако не от а, идентичната, поне от хармонизирана защита. Вие като политици знаете, че е възможно в някои държави членки или в някои части от общественото мнение на някои държави членки да има една тенденция да се казва доста по-лесно, а, но това са европейски средства, така че дори да има злоупотреба с тях, не е чак такъв проблем. Затова защитата на европейските интерес, финансови интереси трябва да се извършва на европейско равнище, тъй като стимулът и желанието за защита на национално равнище не е винаги еднакво високо. Председателят, благодаря ви. Някой иска да взема дума в, в залата, така че ще ви помоля да се представите и да зададете въпроса си. Благодаря ви за тази възможност. Казвам се Сестела Велики, аз съм физик, информатик и европейска гражданка. И много ме интересува темата на днешната конференция. Познавам Олаф най-вече от а, написаното на хартия и смятам, че това е по-скоро политически орган, отколкото ефективен орган. И за мен като европейска гражданка, според мен, той отнема част от моята свобода и от моята защита. Има национална прокуратура, която занимава с тези въпроси и затова предложението, което се прави в момента, леко ме плаши. Вярно е, че вече съществува Олов, който има опит с борбата срещу корупцията. Има съответно и лице във всяка държава членка, която се занимава с борбата срещу корупцията в съответните институции. И в бившите комунистически държави има винаги дадено лице, което отговаря за борбата срещу корупцията и винаги на място присъства служител на ОЛАВ, който може да вземе участие в всички тези разследвания, свързани с корупцията. И съответно, Олаф има много по-голяма възможност за сътрудничество с Интерпол и с националните полицейски служби, които водят съответното разследване. а Европейската прокуратура ще бъде една нова европейска институция с своите нови служители и неясни правомощия. Ще ви дам още един пример. В бившите комунистически държави винаги едни и същи хора стоят зад а, а, стари или нови компании, които са абонирани, така да се каже, за европейските средства. Това е съвсем ясно. И Олов с помощта на съответните национални органи за борба срещу корупцията може най-накрая да подприема някакви мерки срещу тези дружества. на тази квестия За chwilę przejdziemy до... Председателят благодаря. След като приключим втория кръг от разисквания, ще можем да отговорим и на този въпрос. Сега ще дам думата на Жано Нис от Люксембург и на Хорхе Еспина Рамос от Испания. Но преди да дам думата на Жано Нис, нека дам възможност на госпожа Митермайер да отговори на въпросите към нея. Um... Благодаря много, че ми дадохте възможност да отговоря на тези важни въпроси. Първо, що се отнася до европейския прокурор? Uh, тук бих искала да разясня нашата позиция. Не приветстваме тази идея и когато се направи оценка на възможността да се е, създаде Европейска прокуратура, е, стигнахме до извода, че това е една златна възможност да се засили приложението на правото засягащи, засягаща корупцията и измамите, не само на ниво Европейски съюз, но също в, обла... също в рамките на съвета на Европа и в други международни организации, както спомена и господин Данис Де Йонг. Смятаме, че броя на делата, свързани с корупция в националните съдилища, ще се обличи, ако на европейско равнище разследванията, провеждани от ОЛАФ, ще са систематично продължавани от е, Европейска прокуратура. Що се отнася до дамата, която току-що се изказа, нашата оценка е, че по-настоящем в трансграничен план, когато има нарушения, те не се преследват достатъчно добре ефективно, защото по някой път случаите са доста сложни и Наказателното преследване е, отнема доста време. Е, понякога има значителни пречки. Затова това са предизвикателства, с които трябва да се борим по-скоро е, на регионално равнище. Също време, но ако са отговорни само националните прокурори, просто има ограничения заради трансграничния характер на престъплението и за това смятаме, че е, това може да е институционалната брънка в веригата, която да подобри ситуацията. Много важно, разбира се, да няма смесване между тези дела и делата, които трябва да се разглеждат само единствено на, на национално равнище. Но ако съвсем ясно и точно се уточнят компетенциите, всички могат да спечелят от това. И в тази връзка правомощията са нас следните. Управление, координиране на работа на, на в, националните институции, Евроджаст и ОЛАФ в дългосрочен план. Институцията трябва да има пълен и подробен мандат, в който се включват не само престъпления, пряко засягащи финансови институт на Европейския съюз, но и сериозни трансгранични престъпления, включително транс, и с трансгранична корупция, нещо с което отговарям и на въпрос на господин Гайер. Това са коментарите ни по Европейската прокуратура. Ще продължим да работим по тази тема. Ще продължим да правим оценки и по отношение на други международни конвенции и правила, които съществуват в момента и ще можем да ви предоставим още повече информация през следващия период. Сигурна съм, че ни предстоят много години обсъждани и сме готови да участваме в тях. На второ място, нека да отговоря на въпрос на госпожа Дресле с вебсайта. Съобхватния вебсайт, на който да се публикуват, публикуват всички бенефициенти. Напълно, бенефициенти. съм съгласна с госпожа Гресле, че в момента на практика има нещо като гробища за тази информация на национално равнище. В някои страни просто голяма част от информацията се погребва по тези сайтове. Има страни, които работят много внимателно по своите сайтове, но други съвсем не са толкова старателни, да не говорим, че е, много често се случва информацията на техния сайт да не е на език, който е лесно преводим към английски, е, защото, да кажем, нямат версия на английски. И затова е важно да има такъв вебсайт. Това може да бъде направено и от гражданското общество – не непременно от Европейския съюз, но в такъв случай трябва сериозни инвестиции, трябва донор, който да а, финансира такъв един огромен проект. Това ще изисква огромно а, вложение от страна на а, гражданското общество по отношение на човешките ресурси, например. Много трудно се финансира такъв един Европейски съюз, докато от, а, а, ако се организира всичко това на ниво Европейски съюз, нещата биха били много по-лесни, тъй като в Европейския съюз тази информация вече е на лице. И накрая по отношение на въпроса на господин Скила, как и се извинявам се, ако грешно съм ви произнесла името, за, баромет, за барометрите. Transparency International публикува един барометр всяка година. Това е едно проучване, между гражданите питаме, плащали ли сте подкуп през последните 12 месеца? Смятате ли, че вашето правителство е достатъчно, има достатъчно капацитет да се бори с корупцията? Тук резултатите са доста шокиращи. Голяма част от европейските граждани и по-голямата част, сред които провеждаме проучването, казват, че според тях техните правителства не са достатъчно добре подготвени, за да се борят срещу корупцията и измамите. А, що се отнася до регионалните институции, критиките са подобни. Затова трябва да, предприем, да възприемем всичко това много насериозно. Трябва да се прави всичко възможно да се възстановява доверието в институциите, що се отнася до борбата срещу измамите и корупцията, особено що се отнася до европейските средства. Благодаря. Председателят благодаря на госпожа Митер Майер. Думата има господин Жано Нис, представляващ Люксембург. Е, Мислих, че ще говорим е, основно на английски, е, затова не съм изготвил презентацията си на своя официален език, така че ще продължа на английски. Казаха ми, че адвокатския PowerPoint, адвокатския PowerPoint би трябвало да е думата на самия адвокат. Също така да разбирам, че заседанието би трябвало да приключи след 5 минути, затова ще се опитам да съм възможно най-бърз. Ще говоря за трите инициативи, представени от комисията. По-голяма част вече са представени от преди половин година, така че нещата не са толкова много. Ви работата е започнала, вече ми интересни и статии по въпроса. Това, което мога да ви кажа от гледна точка на работата ни в Люксембург, аз не мога да говоря на темата, не мога да говоря от името на генералния прокурор или като генерален прокурор. Тук трябва, мога да говоря само като е, частно лице. Първо, що се отнася до защитата на финансовите интереси, е, според комисията все още има някои пропуските. Тук ще говоря за няколко аспекта. А, съвместната правна помощ, включително. И от тази гледна точка, от гледна точка на Люксембург, може би едва ли се изненадвате, че а, в крайна сметка Люксембург а, е една от държавите основателки, така че не се изненадвате, че а, всички тези е, мерки са транспонирани в нашето право с доста тежки наказания. Е, Затвор до 3 години и глоби до 30 000 евро, без да се забравя и конфискацията и възстановяването на средствата, нещо, което е изключително важно в тази област. Тук има е, и специални мерки за изпирането на пари, които могат да бъдат налагани и към лицето, извършил първоначалното престъпление. Съществува и отговорност на частните лице. Наказателна отговорност. Смятаме, че допълнителното криминализиране няма да бъде добавена стоеност не само от международна, но и от национална гледна точка, защото всъщност от правна гледна точка не сме се възблъскали сблъскали с каквито и да било правни проблеми в тази област. Разбира се, може би не във всички е, е, страни е така, но за нас нещата стоят така в Люксембург. За това, в крайна сметка, моята задача е да представя позицията и ситуацията в Люксембург. Сега по отношение на новата конвенция за мерките за финансова защита, защита на финансовите интереси. Имам ли сме проблеми, но те не са били отправен характер. Пред... Говорихме в комисия преди една година и, още... и там също казах, когато имаме проблеми, 99% от тези проблеми са чисто практически. Просто не говорим на един и същи език. Е, превода от език Хикс и, е, към английски или към френски, е, е произвела изключително неясен текст. Няма ам, включен а, телефон към документацията, не знам на кого да се обадя. Това са все прагматични проблеми. Това не са правни проблеми. И за това е много важно а, как работи Европейската съдебна мрежа в областта на наказателното право. Можете да прочетете моите текстове по този въпрос, няма да го а, чета в повече подробности, просто искам да постия нещата. Ние като страна, към която се подават искания по отношение на а, защита на финансовите интереси, а, сме а, способни да реагираме на всички искания. След това друга важна точка за вас, но не за мен като практикуващ в тази област. А, от 200 до 500 е, искания за е, взаимна правна помощ постъпват при нас на ден. Оказва се, че юристите все по-трудно си пробиват път през все по-сгъстяващата се гора от нови текстове за взаимна правна помощ. Законодателят вие създавате все повече текстове и за един практикуващ юрист е изключително трудно да намери пътя си през всички тези текстове. Ето първа страница от мотивацията на предложението. Целта е да се създаде един съвхватен текст, нали така? Ако разгледаме предложението, което поне на вида, във вида му сега, на този етап на преговорите, виждаме, че това съвсем не е така. Да кажем, ако някой от по-малка община а, и, трябва, и получава едно-две искания годишно, ще а, му е много трудно да се справи с всички тези текстове. От там нататък, Олаф. Олаф върши изключително важна работа и съм напълно съгласен с директор Кеслер, че има много въпроси, които продължават да висят и за нас това въжи. Много често получаваме въпроси от съдиите. Как, например, се разглеждат тези лица като свидетели, като експерти? Европейската комисия е ли ищец? Може ли да се взема всички тези неща предвид. Все пак е необходимо разяснение и може би дори ново законодателство. Също времено Евроюст не се използва достатъчно. И мерките по Евроюст не се прилагат на равно и еднакво на всички различни страни на членки на Европейския съюз. Ние с удоволствие работим с колегите в Хага, но Ако става въпрос за предоставяне на специални правомощия на тези институции да се самосезират за, национал... за наказателно разследване, разследване, имам известни съмнения. Тяхната цел на този етап е по-скоро да конку координира сътрудничество между националните органи, т.е. те се разглеждат като неутрални лица. И това е изключително силна положителна черта. Не трябва да се пропуска този плюс. Ще се загуби той, ако се даде на тази институция правомощието да отменя решения взети на национално равнище. На този етап те работят отлично и мисля, че трябва нещата да се запазят така. Що се отнася до Европейската прокуратура? прокуратура? Евроюст не трябва да участва, трябва да запази своята положителна роля и трябва да има отделен, отделна прокуратура. Доктор Кеслер обсъди въпрос за това как точно може да се организират нещата. Има интересен документ, децентрализираната Европейска прокуратура. Това противоречие ли е или е отлично решение? Това е статия, която е наскоро публикувана. Много е добра и не с, аз трябва да кажа, че не съм съгласен с вас, че прокурорите на държавите членки са против не, все повече от тях са за това предположение, а, само настояват да се спазват, да се вземат предвид някои национални особености. А, всички съдии в цяла Европа на първа инстанция могат да издават решения, свързани с европейското право и а, що се отнася до Европейската прокуратура, а, тя може да има право по същия начин да работи в рамките на цяла Европа. Може да бъде разположена прокуратурата в Люксембург, защото това е добре близо до съда. Но все пак аз съм заинтересован сигурно тук. Това е политическо решение. При всички положения корупцията. Много хора не я разглеждат като престъпление, но тя е престъпление и знаем, че съществува. Във вестниците чета, че се предлага от Европейската комисия да се изготвя антикорупционен доклад на ниво Европейски съюз. Работил съм с изключително много международни е, организации и структури, всяка година нещата се променят и трябва да ви кажа, че всички тези промени създават огр... нужда от огромно количество работа. Ние просто си губим времето, а, за да правим всички тези оценки и вместо да вършим ефективна работа. Разбира се, че оценките са верни. А, и така често намираме информация, която по-рано не сме а, виждали, но също времено не трябва да се подценява колко а, много работа е изготвянето на тези доклади и накрая. Все още а, е, днес не, се обс... не е обсъдна ролята на звената за финансово разследване, предвидени в предложението на комисията. В Париж ще се организира, ще се проведе Извинете, бе проведена конференция на тази тема. Бяха представени две много важни публикации. Първо е предложение за борба с корупцията, приета на конференцията. Много важни предложения има, много полезни. Става дума за звената за финансово разследване и следващата документ на Едман Круп за ролята на тези звена в установяването и конфискацията на откраднати средства. Защо е толкова важно това? Защото по отношение на звената за финансово разследване – те са най-добре разположени и са, да обработват тази информация. Разбира се, това е когато корупцията се прави с парични преводи. Няма да навляза в повече подробности на този етап, просто искам да ви прозова като законодатели, както казва комисията, че парламента трябва да гарантира по-голяма прозрачност и добро финансиране на европейските политически партии, да настои за свобода на медиите и законодателите трябва да имат необходимата смелост, за да наложат строги наказателни санкции и самите те да започнат да почистват собствения си дом, като премахнат е, всички типове имунитет, които само, които, е, с които се злоупотребява. Е, благодаря. Много ви благодаря, че ме поканихте днес. Очаквам с нетърпение дискусията. Господин, благодаря, господин Женон Ниес. Сега ще помоля господин Рамос господин Хорхе Еспина да ни изкаже позицията на Испанската главна прокуратура и скорошните инициативи на Комисията за борба срещу измамите. Thank you very much uh, for the floor. I um, must say it's uh, a pleasure for me personally and also on behalf of the institution I belong господин Еспина Рамос. Благодаря. Благодаря ви за отправената към мен покана да ви изложа становището на Испанската прокуратура, като споделя нашия опит в областта, която е тема на днешното изслушване. Бях помолен да говоря на английски, така че днес няма да говоря народния си език на испански. Бях помолен да изготвя представенето си и във формат PowerPoint. Спазих и това изискване. Тъй като съм прокурор, съм дисциплиниран, но тъй като съм испанец, не ви изпратих текста на представенето си своевременно, така че да бъде включен в брошурата за днешното събитие, но доколкото разбираме, публикуван на страницата ви в интернет. Съвсем накратко ще споделя нашия опит във връзка с деянията, преследвани съгласно Конвенцията за защита на финансовите интереси на европейските общности. Според нашия опит няма смисъл да се говори за борбата срещу подобни деяния, ако не се отчете и общоевропейското измерение. Мерките на общоевропейско ниво допълват националните мерки. В Испания се предприемат редица национални инициативи, които няма да описвам подробно. Опитваме се да усъвършенстваме действащата си система на ниво съдебни органи, на ниво прокуратура, на ниво материално-правни и процесуални разпоредби. Същевременно следим и промените на ниво Европейски съюз. Така прилагаме подход на две нива, който ни дава гаранция и за по-добри резултати. Съвсем накратко ще се спра върху промените на ниво прокуратура в Испания. Работихме много усилено за подобряването на специализацията на отделните прокурори. Опитахме се максимално да информираме всеки испански прокурор за същността на защитата на финансовите интереси на Съюза и за същността на работата на ОЛАФ. Това не бе никак лесно. Установихме, че има немалко съди и прокурори, които не са в състояние точно да определят какво представлява ОЛАФ и с какво се занимава. От структурна гледна точка ще ви обясня в какво се състои дейността на специализираната прокуратура за борба с корупцията в Испания. Подписахме меморандум за разбирателство и споразумение за сътрудничество с ОЛАФ през 2008 година. До момента не сме се сблъсквали с практически проблеми при получаването на материали по разследванията и на доказателствени средства от ОЛАФ по силата на член 9 на регламент 1073. Олаф от своя страна има възможност да участва в производствата в Испания като граждански ищец. Това е органиграмата на нашата прокуратура. Става дума за специализирана прокуратура, която включва 16 прокурори. Някои от тях са делегирани прокурори в различни части на Испания. Разликата между тази и други прокуратури е, са така наречените спомагателни звена, не само на ниво полицейски органи, но и на ниво аудиторски органи и данъчна администрация. Това ни дава възможност да работим и по много сложни дела, за които се изисква познаване не само на правната материя. Що се отнася до териториалната ни структура, работим не само с тези 16 прокурори, за които говорих, на ниво централизирана структура, но и с редица делегирани прокурори. Те се назначават в зависимост от потребностите на съответния регион. Тези делегирани прокурори изпълняват двойна функция. Те са местни прокурори, например в Барселона, Севиля, Малага, но винаги при необходимост могат да се включат в работата на специализираната прокуратура за борба с корупцията. Този модел се оказа много гъвкав и ефективен. Разбира се, сблъскваме се и с редица проблеми, въпреки усилията, които сме положили до момента. Един от проблемите, с които се сблъскваме на практика, съгласен съм с колегата от Люксембург, е по-скоро от практическо естество. Липсват достатъчно последващи действия, не разполагаме с достатъчно надежни статистически данни. А що се отнася до наблюдението върху производствата, испанската система се основава на работата на съдиите следователи. С други думи, първо се сезират се сезира не прокуратурата, а съответният съдя следовател което ни затруднява при упражняването на контрол. Много трудно е да информираме всичките 2300 прокурори в страната, които не са специализирани в областта на корупцията и измамите, да следят всички подобни дела, с които биват сезирани и да ни подават информация. когато е необходимо международно сътрудничество, се стига до много дълги забавяния. Това въжи за делата не само по Конвенцията за защита на финансовите интереси. Понякога има опасност административното разследване, открито от ОЛАФ, да се използва за ранно предупреждение на заподозрените лица. Още на този етап на заподозрените лица се предоставя информация и това ни затруднява на следващ етап да открием разследване и да постигнем някакъв напредък. Именно поради това Смятаме, че независимо от усилията, които полагаме за усъвършенстване на националните си структури, трябва да си сътрудничим и на ниво Европейски съюз, като се възползваме от вече действащи инструменти и структури, като ОЛАВ, Конвенцията за защита на финансовите интереси и Евроюст в качеството му на координиращ орган. границите паднаха, за съжаление, не само за гражданите, но и за извършителите. И това е основен проблем за правоохранителните и съдебните органи. Освен вече действащите инструменти, трябва да се възползваме и от новите, като например пакета за борба с корупцията, представен миналата година от Европейската комисия и реформата на ОЛАФ, за която чухме днес. Трябва да се възползваме и от възможностите на наказателното право, така както бяха изложени от комисията в неодавнашното и съобщение, и от привеждането на Конвенцията за защита на финансовите интереси в съответствие с договора от Лисабон. Според нас това е една адекватна мярка за подобряване на настоящото положение. Евроюст също е структура, която трябва да бъде усъвършенствана в много отношения, най-вече защото решението, съответното решение за създаване на Евроюст все още не е въведено в националните законодателства на всички държави членки. Трябва да се обмисли и въпросът във връзка с член 85. Вие също следва да очертаете онези области, които трябва да бъдат регламентирани в бъдеще. Няколко думи за новите инструменти. Европейската прокуратура трябва да бъде упомената, когато говорим за тях. Според мен създаването на тази структура ще представлява напредък при преследването на деяния по Конвенцията за защита на финансовите интереси. Испанската прокуратура разгледа възможностите, с които би разполагала Европейската прокуратура. Според нас от нея определено ще проистъкат допълнителни ползи, тъй като тя ще може да работи не само по-ефективно, но и по един съвсем различен начин в сравнение с вече действащите структури. Изключително бях очутен, шокиран бях, когато един от вас днес каза, че националните прокуратури са против създаването на Европейска прокуратура. Моето впечатление е точно обратното. Националните прокурори всяка година се срещат на ниво консултативен орган на националните прокурори и аз самият вече от 6 години участвам в подобни срещи. И впечатлението ми, както казах, е точно обратното. Говоря за националните прокуратури. Накратко споменах един възможен модел, който според нас е най-добрият що се отнася до съотношението разходи и ползи, не бива да се смята, че Европейската прокуратура ще изземе правомощията на държавите членки. Има такава опасност, тъй като се предвижда първо да бъде сезирана Европейската прокуратура. Ние предлагаме една по-малка централна структура на европейско ниво, към която да има делегирани звена. Подобна е структурата на специализираната прокуратура в Испания, която ви описах може и за Европейската прокуратура да се предвиди създаването на делегирани звена. Тези делегирани звена ще са запознати с обстановката на място, те ще са запознати с всички законови разпоредби, т.е. с всички стъпки, които трябва да се предприемат, за да се стигне до осъдителна присъда. Евроюст ще трябва да си сътрудничи с Европейската прокуратура. Не следва на Евроюз да се вменяват правомощията на европейски прокурор. Мрежата Евроюст разполага със съвсем други правомощия, съвсем други са нейните функции. Трябва да се създаде отделна европейска прокуратура. И още нещо много важно. Олаф трябва да разполага с правомощия, така че да може да действа в качеството си на съдебна или финансова полиция под отчетна на, на Европейската прокуратура. Така ще се ограничи обхвата на административното разследване и ще може пряко да се възползваме от опита събран от Олаф, ще можем пряко да пристъпим към наказателно разследване, открито от Европейския прокурор, като стъпим на целият опит на цялата информация на Олаф. По казаното от господин Кеслер, според нас е много важно да направим качествен скок в противен случай просто ще създадем една структура, която няма да е достатъчно ефективна, като се имат предвид новите възможности съгласно договора от Лисабон. Благодаря ви. Мерси боку, месье Рамос. Много ви благодаря, господин Рамос. И слушахме представителят на Люксембург, господин Найс. Чухме и мнението на господин Хорхе Еспина Рамос. А сега идва време за дискусия. Ако някой има въпроси, моля, заповядайте. Ще дам първо думата на господин Гая, след което на госпожа Гресне.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 не сме останали с правилното впечатление тук, що се отнася до позицията на националните прокуратури. Но не ми стана ясно по време на нито едно от двете изказвания какви според вас са причините за това, че се предприема толкова малко последващи действия на национално равнище. Разполагаме с статистическите данни на ОЛАФ за броя на наказателните преследвания, възбудени от националните прокуратури. И той според нас никак не е достатъчен. Господин Нис заяви, че в 99% от случаите проблемите са от практическо естество. И нека задам един по-провокиращ въпрос. Не се ли дължи това на факта, че сигналите, които се подават към Олаф, са на неразбираеми езици, неразбираеми за структурите на Олаф. Би било ужасяващо, ако това е основната причина. Как можем да решим този проблем? и каква е гледната точка на вашите органи, на националните органи? Как работите с досиесата, които ви представя Олаф? Как искате да работите с тях в бъдеще? Нека сега се поставим на мястото на съвета. Той заявява, не искам да се създава Европейска прокуратура. И имам две възможности да блокирам това предложение първо, като започна разисквания за седалището й. Това ни е добре познато тук в Европейския съюз. Господин Нис предложи седалището да е в Люксембург. Това предложение отчасти се ползва с моите симпатии, но много лош беше опитът ни с Европейския патентен съд. Бяха из, представени предложения за Мюнхен, Лондон и Париж като негово евентуално седалище. Към момента седалището му е както в Мюнхен, така и в Лондон, така и в Париж. С други думи, никой не помисли за средствата, за разходите, които ще проистекат от едно такова решение. Сега съдът Патентният съд работи в три свои различни състава в тези три града. И така, ако се отвори въпросът за седалището на Европейската прокуратура, то тези дискусии могат да продължат до безкрай. И ако разходите за превод се вменят на държавите членки, то също няма да постигнем никакъв напредък по този проект. И не поставям тези въпроси само в името на това да водим спорове. Второ, разрешаването на практическите проблеми – оставам с впечатлението, че искате да се установят възможно най-добри отношения между националните компетентни органи и органите на европейско равнище. Но как според вас трябва да се осъществи това? Къде според вас са проблемите във взаимодействието между ОЛАВ и националните компетентни органи? какво според вас следва да се състои едно добро сътрудничество между Европейската прокуратура и националните прокуратури? И какви са практическите проблеми, с които се сблъсквате при взаимодействието си с ОЛАФ? Езикови ли са тези проблеми? Или се дължат на това, че в отделните държави членки са предвидени различни законови процедури. Понякога проблемите са съвсем елементарни, но би ми се искало да чуя малко повече. Госпожа Гресле, Данните, които изложи представителя на Люксембург, сигналите от Олаф отправени към Люксембург и Испания между 2006 и 2008 година. За Люксембург става дума за два сигнала, а в Испания са били подадени 45 сигнала, от които са били обработени само малко над 3%. Не мисля, че това е един задоволителен резултат. Какво може да ни каже представителят на Испания по този въпрос? не е толкова задоволителен и резултатът за Люксембург, тъй като там работят 10 000 служители на Европейския съюз, а до момента Люксембург само два пъти е бил сезиран от Олаф. Господин главен прокурор Нис, ако правилно ви разбрах, смятате, че Всъщност изобщо не е необходимо да се създава Европейска прокуратура, тъй като държавите членки вече са предвидили добре функциониращи процедури. Според мен идеята за създаването на Европейска прокуратура е много интересна, но възниква въпросът как да подходим към федералните структури. Какво смята колегата от Испания за създаването на национална европейска прокуратура. Съгласно договора от Лисабон, в основата трябва да е Евроюст. До момента не говорихме за Евроюст. Олаф също не говори за Евроюст, като че ли разпоредбите от договора изобщо не съществуват. Как според вас следва да се осъществи сътрудничеството с Евроюст? в областта на защитата на финансовите интереси. Когато не работят добре националните съдебни органи, то може би няма да има никакъв смисъл да се създава Европейска прокуратура. И ако и тя не работи както трябва, то тогава наистина няма никакъв смисъл да се създава. Как според вас може да се реши този проблем? Заявихте, че трябва да се освободим, да премахнем имунитета във всичките му форми. Ние като парламентаристи мислим за собствения си имунитет. Но трябва да обърнем внимание и на имунитета, така както е залегнал в правилника за длъжностните лица на Европейския съюз. И във връзка с това искам да ви попитам какво точно имахте предвид с този си призив за имунитета. Благодаря ви. Ще помоля господин Жено ние след което господин Хорхе Спиноза Рамос да отговорят. Благодаря. Господин Нис, позволете ми да отговоря на немски, тъй като въпросите бяха поставени на немски. Господин Гайер, в какво се състоят проблемите при сътрудничеството ни с Олаф? Сблъсквали сме се с редица проблеми. Най-същественият практически проблем е дългият период от време, който изминава до подаването на сигнал до националните органи. Запознати сме с института на съдията следовател, но Той има много малък интерес да направи проверка на място, ако тя вече е била предварително обявена от Олаф. Ако Олаф предварително е обявил проверката, то обектът на проверката е имал време съответно да се подготви и вече няма никакъв смисъл да се намесва съдята следовател от Люксембург. Второ, ползата стойността от изводите от анализите на Олаф. Тези анализи трябва да имат стойност – в целия Европейски съюз. Имам предвид доказателствените средства, които събира ОЛАФ. Те трябва да могат да се признават в целия Европейски съюз. Трето, езиковият проблем. Това не е никакъв проблем в Люксембург, но може да е проблем в държави, в които поради исторически причини не се работи с толкова много езици. Проблемът според мен е разрешим ако има и воля за разрешаването му. По въпроса на госпожа Гресле, как да принудим работещите в съдебната система да си вършат по-добре работата? И можем да ги бием с къмшик, например, но не мисля, че това ще доведе до някакъв резултат. Важно е да ги мотивираме, да повишим осведомеността на съдебните органи за това колко е важно да се отстояват финансовите интереси на Съюза. Вече от години работим по този въпрос. Ще продължим да работим по него. Има определени държави, в които изобщо не се осъзнава значимостта на този проблем, тъй като се смята, че става дума за нещо, което се случва в далечен Брюксел. В предложението на комисията се визира Европейският полицейски колеж. Не се упоменава обаче Европейската мрежа за съдебно обучение. Тя играе много важна роля в обучението на съдиите, повишаването на тяхната осведоменост и на осведомеността на прокурорите. Трябва текстът да визира важната роля на Европейската мрежа за съдебно обучение – тъй като е много важна ролята на съдиите, най-вече на съдиите, председатели на съдебни състави, които в крайна сметка постановяват решенията. Те трябва да осъзнаят колко са важни проблемите във връзка с Конвенцията за защита на финансовите интереси. Европейската прокуратура бе заявено, че не се нуждаем от нея но аз не мисля така. Не мислят така и повечето национални прокурори, с които съм разговарял. Преди 10-15 години това съвсем не беше така. В момента обаче идеята се ползва с подкрепата на националните прокурори. Ако има воля на политическо ниво, ако има воля на практика, ако се създадат подходящите рамкови условия и ако се възприеме компромиса, за който говори колегата преди малко, то мисля, че може да се създадат национални структури и една централизирана структура на Европейската прокуратура, която да се председателства на ротационен принцип. Госпожо Гресле, говорихте за два сигнала, които са били подадени към Люксембург и за това, че е постановена една присъда. Ами това са вече 50%. да се надяваме, че ще бъде сезирана и прокуратурата. Проблемът е, че повечето от тези случаи са с транснационално измерение, т.е. има нужда от правна помощ и официална молба за такова. Много е важен и въпросът за имунитета. Имунитетът бе проблем. До сега проблем е и във връзка с парламентаристите. Аз с гордост мога да заявя, че нашите парламентаристи се отказаха изцяло от имунитета си. В момента те разполагат само с така наречения демократичен имунитет, т.е. имунитет, по отношение на даването на показания, свързани с техния мандат. Но един пиян парламентарист ще бъде обект на същите мерки, както и един пиян съдия в Люксембург. Няма никаква разлика. Дякую, Варзо. Пану Жанот Ниес. Много благодаря, господин Ниес. Бих искал само да добавя, че равнището е, на алкохол, което е допустимо в, а, е, при управление на автомобила е доста високо. Доколкото знам, е от 0,5 помила. Но това, разбира се, беше а, е, малко страничен коментар. Сега давам думата на господин Спин... Испинера Рамос. Благодаря ви. Ще се опитам да отговоря на коментарите направени от двамата членове на парламента, които засягат едни същи проблеми. Първо, относно ниското равнище ефективност и сравнително малкият брой случаи, които разкажем национално равнище, а самият започнах с а, уточнението, че не съм доволен от резултатите. Така че ние в Испанската прокуратура чувстваме, усещаме най-вече едно неудобство и притеснение от а, факта, че въпреки всичките положени усилия не постигаме очакваните резултати. Един от основните критерии за тези случаи е наличие на транснационално измерение, а не винаги има такова в разглежданите случаи. Някои от тези случаи са чисто, с чисто национално измерение. И понякога оставам с впечатлението, че опасността, която спомена господин Кеслер, а именно възможност да се избира най-удобното законодателство от страна на извършващите престъплението, е това, което се случва в Испания всъщност. Но няма как и да изпращаме всички случаи, свързани с Конвенцията за защита на финансовите интереси към антикорупционната ни специализирана прокуратура, тъй като тя не разполага с необходимите правомощия. И пак казвам, системата ни се основава на разследващият съдя. И това е характеристика, която не бива да забравяме при разглеждането на конкретния случай с Испания. Но честно казано, не мога да ви отговоря на въпроса каква е конкретната причина за слабата ни ефективност. И може би точно липсата на резултати след всичките положени усилия ни кара да смятаме, че трябва да се направи нещо на европейско равнище. И може би добро разрешение ще бъде създаването на Европейската прокуратура и на една нова иерархия, която може да подобри положението. Въпреки, че междувременно, както вече ви казах, се опитваме да подобрим настоящата ни система, основавайки се на подобряване на обучението, съдобеността, съдебността на ОЛАФ, Европейската мрежа съдебно обучение и другите налични средства. Проблемът също така е, че за момента ЛОВ може да провежда само административни разследвания, а в някои случаи е ясно, че разследването, които Олаф започва, са с наказателно наказателен характер от самото начало. И въпреки това Олаф започва разследванията. Проблемът не е, че ние не можем да използваме резултатът от разследването на Олаф. Ние можем, разбира се, да използваме тези резултати. Но проблемът е, че ако дадено лице знае, че е обект на административно разследване от ОЛАФ, това в някаква степен обезмисля нашето наказателно разследване, тъй като междувременно проверките, притърсванията се обезмислят, тъй като изминава дълъг период от време, от 3-6 месеца, например. И при такива срокове е ясно, че няма как съответното лице да бъде хванато неподготвено с уличаващите документи, например. За нас това е един от проблемите, с настоящата система. И според нас това е един от проблемите, който ще бъде разрешен с Европейската прокуратура, тъй като още играе ролята на финансовата полиция на тази Европейска прокуратура. Важен въпрос по отношение на връзката с Националната прокуратура е фактът, че не би трябвало да има разбиране за всеки конкретен случай между Европейската прокуратура и националните прокуратури. Според мен трябва да има централизирана структура и да е ясно, че всеки път, когато а, даден случай има европейско измерение, съответният служител трябва да, да влезе в ролята на делегиран представител на Европейската прокуратура. Защото тук стигаме до въпроса кой има правомощие за разследване и съдебно преследване на съответни видове нарушения и престъпления. с това сме наясно, че вероятно ще има известни конфликти, които ще се появят. И за това ние винаги до сега сме споменавали необходимостта генералните прокурори и националните прокуратури да имат възможност за някакъв форум, в рамките на който да имат връзка с Европейската прокуратура. Може да бъде в рамките на редовните срещи на националните прокурори в Хага, която се провежда на всеки 6 месеца. Може да бъде и в рамките на някакъв друг форум но пак казвам, не трябва да се търси съгласуване и решение за всеки конкретен случай за сътрудничеството и компетенциите между Националната прокуратура и Европейската прокуратура. Не мисля, че това ще бъде добре за имиджа и за ролята на Европейската прокуратура в очите на европейските граждани. Ако се създаде Европейска прокуратура, трябва да е ясно, че тя изпълнява функциите си които са и възложени от Европейския съюз и че има своите правомощия. Застава се и сложния въпрос за Евроюст. Защо в един член, който говори за защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, споменава Евроюст, но не и Олаф, например – Споменава се Европол, който представлява орган за събиране на данни, най-общо казано, но и не но отново не споменава Олаф. Всеки може да има собствено тълкуване на тази разпоредба, но според мен би било разумно да възприемам, че трябва да се основаваме на опита на трупан от, Юго, от Евроюст като орган за съдебно сътрудничество в рамките на Европейския съюз. Тук става въпрос за сътрудничество между равнопоставени органи. А Европейската прокуратура ще бъде нещо различно. Това ще бъде орган, който ще има правомощията да преследва съдебно провинилият се пред съответното национално съдилище. За това функциите и правомощията на Европейската прокуратура ще бъдат различни и а, Европейската прокуратура не обясни съществуването на Евроюст. За държавите членки, които не биха желали да се присъединят към а, Европейската прокуратура, те все още ще могат да се ползват от член 85 а, при започването на разследвания за престъпления, свързани с защита на финансовите интереси, където може да се отреди и място за ОЛАФ. Всичко това, разбира се, зависи от взимащите решения политическо равнище, но основната цел е да има и механизъм за сътрудничество между държавите членки, които участват в Европейската прокуратура и тези, които не са част от тази прокуратура. Тъй като ни е трудно да си представим случаи, в който в едно разследване ще се води в три държави членки, които са част от Европейската прокуратура и две държави членки, които не са част от нея. Като виждате, има още много аспекти и елементи, които трябва да се разгледат, но най-важното е да сме отворени към всякакви възможности и модели. И пак казвам, да не забравяме, че настоящата система очевидно не, не отговаря на очакванията и не работи достатъчно ефикасно. Благодаря ви, господин Рамос. Приближаваме се към края на заседанието си. Ще ще се обърна към господин Гайер с въпроса е дали иска да вземе думата отново с заключителни думи на това заседание. Имате думата. Благодаря, господин председател. С удоволствие. Малко се отчудих, слушайки изказванията на последните двама оратори. В парламента се спазва принципа на езиковото многообразие. Не бяха задължени двамата оратори да говорят на английски. Били са помолени да говорят на английски, тъй като материята е високо техническа, много сложна и не искахме да се минава през превод. Но по принцип тук всеки може да говори на родния си език. Не споменаха двамата оратори за пропуски в предложенията на Европейската комисия за области, в които искат предложенията да бъдат допълнени. И това ме навежда на мисълта, че предложенията са добри. Разбира се, някои детайли могат да бъдат доуточнени. Бившият председател на нашата политическа група в Бундестага Петър Штарук казваше, че нито един закон не излиза от парламента в формата, в редакцията, в която е бил внесен там за разглеждане. Това въжи и за предложенията на комисията, които предстои да обсъждаме. Олаф заяви, че има по-малко човешки ресурси, но повече задължения за докладване и че би искал да има правомощия за достъп до информация за банкови сметки. Но какви конкретно са проблемите при взаимодействието на ОЛАФ с компетентните национални органи? Какви са възможностите за засилване, укрепване на разпоредбите на регламента за ОЛАФ? Мисля, че ако националните прокуратури започнат взаимодействие с евентуална европейска прокуратура, още по-важен ще стане въпросът за сътрудничеството. Доколкото разбирам, на ниво национални прокуратури почти няма съпротива срещу идеята за създаването на Европейска прокуратура. Дори напротив, има готовност за взаимодействие с една такава структура. Но въпросът е как да се осъществи това взаимодействие. Ще има някои проблеми, в това число и езикови. Що се отнася до националните прокуратури, трябва да има възможност за сравнение на техните методи на работа и няма друга възможност за такова сравнение, освен изготвянето на доклади. Но не е необходимо само Олаф да ги изготвя. Представителят на Transparency International заяви, че все още има проблеми с прозрачността и това е естествено за една такава организация но трябва да се опитаме да се справим с правните пречки на място. Бяха направени много коментари, които трябва да вземем предвид във връзка с Европейската прокуратура, например обучението на националните съдии и прокурори, трябва също така да решим някои процесуални въпроси и въпроси свързани с правомощията на Европейската прокуратура. Но ако оставим тези детайли настрани, смятам, че Европейската прокуратура ще бъде една много полезна структура. Благодаря на изказалите се по време на изслушването за полезните коментари. Много ви благодаря, господин Гайер, за много точното обобщение. Само едно уточнение от секретарята на комисията. Използването на английския от страна на участните в изслушването не е изискване на секретарята на нашата комисия. Благодаря ви. Закривам заседанието.